Okay. prob... Да, разреши се проблема и така, нека да дам думата на, а, на а, лицето, което е направило проучването от а, отдел, политически отдел С, професор Фичи професор по частно право от университета в Молисе. Имате 10 минути, господин професор. Благодаря, господин председател. Благодаря на уважаемите членове на Европейския парламент за тяхното присъствие тук. Колеги, дами и господа, първо искам да благодаря на Европейския парламент, както и на комисията, за дадената ми възможност да работя по тази тема за социалните предприятия, които всъщност това е тема, която характеризира и специфицира моята дейност от почти десетилетие. Основният въпрос, по който беше поискан от мен да говоря и да разреша, ако е възможност, или поне да търся някакво решение, тук не мога да разгледам всички точки, които се разискват в задълбочения анализ и ще покрия само три основни въпроса. Първо, относно а, евентуалната европейска, европейско а, предприятие, което да е едноличен търговец и а, мога, трябва да се запитаме дали а, тези предприятия всъщност са добри за нашата общност и за европейските граждани. И а, когато се реши този въпрос, а, трябва да се обърнем към втория въпрос. Какво е социалното предприятие? Какви характеристики има едно европейско социално предприятие? И а, трето, ако този статут е възможен, какво да направим, така че да не остане само на хартия. Защото след теоретическото проучване трябва да видим как бихме могли това да го осъществим на практика. И какви са вариантите? Като си има предвид статута и напредъка на дебатите за хармонизирането на фирменото право и е супранационалната правна форма на подобни предприятия в Европейския съюз. Така че това са трите основни пред, проблема, които проучвам а, и които ще разгледам тук. Има и други, които не мога да разгледам. Та по първият въпрос. Нужно ли е за развитието на такава специфична форма да има специфична организация на закона. И отговора ми е да. Разбира се, всичко зависи от а, профила, от характеристиките. Но а, значимостта на Европейското социално предприятие вече беше споменато в много институционални документи и документи на Европейския парламент. Поне 18 държави членки имат специфични организационни правила за подобни социални предприятия вече. И в този слайд можете да видите причините, поради които специфичните закони са необходими и, са, и дават възможност за развитието на социалните предприятия в Европа. Особен елемент е правния статут а, за истински такива социални предприятия и предприемачи. Тоест да се осигури защита а, на тази правна марка, социално предприятие. Разбира се, ако има силно, социал, силна система за социално прилагане на правната марка. Това е изискване за първият елемент. Това позволява социалните предприемачи да а, решат условията на своята фирма и да гарантират, че няма да променят условията. Това позволява също да се гледа на социалното предприятие а, и да, то, то да бъде разглеждано и примерно при законите за обществените поръчки, за данъчното облагане, за конкуренцията и други специфични политики. Това позволява също да се получи много по-достоверни статистики за социалните предприятия и да се увеличи видимостта на тези социални предприятия. И също позволява разликата между социалните предприятия и други различни по-общи концепции. Например, корпоративна социална отговорност, нещо, което все още се бърка с социалното предприятие. Корпоративната социална отговорност е нещо, на което много пъти наблягаха европейските институции, а именно, че това е обикновен бизнес, който просто включва практики от социален аспект в своята дейност. Докато социалното предприятие, така както ще го видим тук, всъщност има като а, основна цел на работа м, подобни а, общностни интереси. Тоест, статута на социално предприятие непременно изисква подобно разграничение. Що се отнася до разграничението, има един такъв параграф или по-скоро глава в доклада, където а, се показват с примери разликите между социалните предприятия и а, концепцията за социална економика. Нещо, което е много по-общ контекст. Той включва социалните предприятия, но не се ограничава до тях. И когато имаме специфичен статут на социалното предприятие, цялата тази разлика, всичките отделни елементи ще станат ясни. Втората точка, когато сме разрешили вече първият въпрос, т.е. да, Европейския статут на социалното предприятие ще бъде постигнат и това е великолепно свършена работа, добре. Съществува един друг елемент в това отношение. В доклада анализирах около 18 а, национални статути на социални предприятия в Европа. И се опитах да класифицирам всички тези статути в отделни категории. Основното разграничение, което намерих е Разбира се, европейския законодател трябва да го вземе предвид. Да, разлика между социално предприятие от специфичен тип, със специфична правна форма, включваща някаква фирма, например социален кооператив, както има в Италия, в Испания, в Португалия и други държави в Европа. И, и също социалното предприятие като правна квалификация или статут – това е от ключово значение за законодателството, за да се разбере социалното предприятие. Когато социалното предприятие е конкретен тип или подтип правно дружество, тогава се говори за социален кооператив, кооперативи или пък компания от обществен интерес. Тоест, това е великобританският тип социално предприятие което всъщност извършва определена дейност с социален характер или обществен характер, не непременно от, а, с цел печалба, но просто от обществен интерес. А, и а, ние трябва в този регистр да изберем а, правната форма на социалното предприятие, което то ще има. Ако се приеме втория модел законодателство, според което социалното предприятие е специфична правна категория, правен статут на предприятие, няма да има нужда да решаваме повече за правната форма на социалното предприятие. Тоест, то може да бъде установено в различни форми. Асоциация, фондация, компания, кооператив и други национални форми. И а, обявяваме кои са особен, специфичните характеристики, които ще ги видим по-късно. И те ще са, примерно, специфични за всичките типове социални предприятия. По различни причини, които няма да обяснявам тук, но които са казани ясно в доклада, Вторият тип законодателство, социалното законодателство като правна категория, като специфична правна категория или специфичен правен статут, е препоръчителният избор, когато се говори за социално предприятие. Той също съответства на практики, които все повече се използват от националните законодателства. Това е тенденцията сега в Европа. Прав... Социалното предприятие да има правен статут и евентуално да включва няколко типа организации с, разли... с сходни хар... характеристики. А, другото може да бъде а, социално предприятие за интеграция, може да се включват а, Например, интеграция на пазара на труда или в работата на хора с увреждания. И може да има законодателство за такова социално предприятие, което, което да не омалуважава работата и значимостта на социалните предприятия. Тоест, работната интеграция на социалните предприятия е един от основните елементи, характеристики на социалното предприятие, но не единственото. И последното, относно какво трябва да бъде статута. Първия модел ли ще приемем или вторият модел? Какви ще са характеристиките, общите характеристики на тези социални предприятия? И характеристиките са описани тук. Частна организация, независима от държавата, осъществяваща предприемаческа дейност. Тоест, бизнес предприятие – не за печалба, но от обществен интерес, като се зачитат различни изисквания, а, в, да се запази социалния баланс и така нататък, да включи всички заинтересовани страни и така нататък. И последната точка. Дали е възможно на, да се постигне такъв статут? Няма кой знае какъв оптимизъм, ако погледнете е, етапа на хармонизация на е, законите за фирмите в Европа. Ако ще трябва да имаме супранационална форма на бизнеса, и знаете всички дори по-добре от мен, е, че е, трудно ще се постигне. И дори работа на европейски фундации понякога среща трудности и спира е, заради липсата на хармонизацията. Т.е. това е нещо отрицателно и трудно ще се постигне хармонизация на европейско и национално ниво. Предполагам, това, че тук може да се приеме становището, което Европейската комисия предвижда, например, за предприятието, което което всъщност може да даде статут на единичен търговец, така да се каже, на, предприя... на социалното предприятие. И а, значимостта тук е не само да се работи с социалните предприятия, но и с един друг широк статут на социалната економика и а, да не се ограничават само до социални предприятия. И да се допълни рамката, законодателната рамка за социалната економика и да се е, подпомогне рестартирането на работата на европейските е, предприятия, да има законодателство и аргументация за е, съществуването на такова предприятие. Благодаря. Uh, thank you, професор Фичи. Е, благодаря, професор Фиче. А сега професор Меселайн, е, професор по бизнес и търговско право от Марбург. 10 минути. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, besten Dank für die Благодаря, господин председателю. Дами и господа, благодаря ви за поканата. Социалното предприемачество е, ни съпътства на различни равнища. От е, производителя на спортно облекло, който рекламира е, продукта си, а, е, така че да не се купува, или пък производителя на а, сл... траен сладолет и така нататък. Тези социални предприятия всъщност са много отвъд е, благотворителността. Те наистина произвеждат стоки и услуги. Първата им цел, разбира се, не е печалбата, но те е, действат е, в е, отговорна среда. Може да има сладоледи, но може да има електричество и всичко е устойчиво. Тази ориен социална ориентация за благото на всички може да се комбинира с форма на желание за печалба. Пуста в мобал преводачите е за малко по-бавно говорене. Така че има понякога съвместяване между печалбата и целите. За нас, юристи, и за вас, като правна комисия в парламента, това означава един въпрос. В този сектор трябва ли да има различни е, правни правила? Днес въпросът е трябва ли да се реформира корпоративното право. Да, ако днешните е, форми не могат да се приложат към този вид предприятия. Благотворителните предприятия, например неправителствени организации, те нямат право да печелят и не могат дори да съхраняват някак натрупана печалба. Тези ограничения доведоха САЩ да създадат нов статут Benefit Corporation. Там наистина нещата са малко по-прости, е, управлението има малко повече свобода на действие, но все още има известна несигурност и тази несигурност е свързана именно с е, понятието за общо благо и за устойчивия аспект. Някъде е имал ясни ограничения в правовия ред, например в акционерното право в Германия. Например, могат да се установят цели в устава на предприятието, но ако това предприятие се откупи, е възможно правилата да бъдат променени. Има аргументи за специфичен статут и това означава, че наистина има специфичен сигнал. Това е добър сигнал. И това прилича малко на етикета за справедлива търговия при производителите на кафе. Така, въпросът е всъщност къде е потребността от нови правила – и какво да бъде съдържанието. Има известна нормативна уредба, има 18 различни режима. Понякога разликите са просто в едно прилагателно, понякога наистина правната форма е съвсем различна. Понякога става въпрос за сходство с кооперативите, понякога с капиталовите дружества. Разбира се, че компетенцията по вътрешния пазар няма да е достатъчна тук, но това, което би било интересно, е именно въпроса за вътрешния пазар. Ораторът отново е прекъснат поради бързината на изказването му. В известни документи на Европейския съюз наистина се подчертава този аспект за вътрешния пазар. За предприятията на борсата, разбира се, нещата са ясни, но много по-слабо за кооперативи, например. И няма европейски регламент. Има ограничения за предприятия, за които има потенциал на трансгранична дейност. За много малките социални предприятия няма нищо. И според мен малките кооперативи трябва да могат да се възползват от национално законодателство и след това да се премине към е, европейска кооператива. Отвъд е, тези размисли по правомощията, различията между е, правния, правните разпоредби в Европа ни позволяват всъщност да мислим за някаква нова форма на европейско равнище. Има такива текстове, които се основават и на подадена информация от предприятията. Във връзка с предприятията, които се основават на пазарната економика, можем да се запитаме защо не, мо, не бихме могли да въведем съвсем диференциран статут. Въпросът е свързан и с разделянето на регулирането и на нормативната уредба. Националните правила не са обещаващи за сега в тази област и аз мисля, че трябва да се придържаме към формите, които съществуват на европейско равнище, а именно европейско дружество. И съкръщението СЕ за е, европейско дружество всъщност представлява същото съкръщение като солидарна економика и това съвпадение може да бъде наистина интересно. Дали обаче това да представлява просто една добавка към предприятието или да се иска сертификация, защото, например, в американското право, в някой от щатите има и сертификация, която се издава от съответния институт. Има предприятия в Европа, които а, искат да се присъединят към този а, институт Бикорп. Има филиал в Амстердам, така че можем да създадем такава сертификация за социално предприятие в Европа. Ако не го направим, рискът е американските правила да почнат да се прилагат в Европа, както в делото US GAP. Възможно е това, ако тези европейски социални предприятия, организирани като кооперации, започнат да се разширяват и да се разпространяват навсякъде и така да организираме истинско обединение на европейските кооперации. Дали трябва да внесем материални изменения в устава им, това ще зависи от правната форма, дали искаме да гарантираме известна свобода на действие на управлението им или искаме да гарантираме в устава целта, а именно общественото благо. Например, може да има ангажимент за систематично производство на систематично показване и докладване на инвестиции и на баланс. Във всеки случай трябва да има ясно сравнение между всички съществуващи разпоредби в тази област. В заключение, мисля, че перспективите да се регулира това във вашата комисия наистина са правилни. Добре е да се намери такъв специфичен статут на социалното предприятие, но това означава, че трябва да се поработи още доста. трябва да погледнем е, специално у нези предприятия обаче, които са капиталови дружества, но които работят също за общественото благо. Мисля, че трябва да се случи първо върху социалните предприятия, които могат да работят в е, в пазарната економика и които решават да работят за общественото благо. Очевидно е, че инвестиционните фондове и капиталовите пазари играят все по-сериозна роля. Съвсем наскоро на борсата влезе такъв вид предприятие, Loret Education – влезе е, на борсата NASDAQ с 5 милиона капитализация. В Лондон, например, има такава социална борса за социални предприятия и в Мадрид също. Като се има предвид дяла на тези предприятия, наистина е съвсем уместно парламента да се заеме с този въпрос и се надявам, че ще се намери нова правна форма. Благодаря. Uh, Председателя, благодаря. Е, нека приемем правен подход към този въпрос. След това ще пристъпим към въпроси и отговори към тримата изказали се. Сега е, давам думата на господин Марек. Вие сте заместник-председател на Камерата на социалните предприятия в Чешката република. Разполагате с 10 минути максимум.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 Съдейки по това, което чувам, виждам, че това е извънземно. Всички говорят за извънземни, но никой не ги е виждал. Мога така да отъждествя положението на социалните предприятия в Европейския съюз. От 8 е, години в Моравия, която се намира в южната част на Чешката република, работи по заедостта. Е, е, ние правим оценка на социалното развитие и при такива оценки колегите разбират, че много често дейността на тези предприятия е лишена от бъдеще. Защо? Защото просто няма кого да набират като работна ръка. През последните години установихме, че е, в политическата сфера лично аз е, съм бил кмет на община, разговарял съм с е, колеги и всички сме единодушни. От много време положението е трудно, но можем да очертаем някои основни принципи. В какво се състои социалното предприятие? доколко е, то е, може да ръководи в каква посока да насочи дейността си. Е, пропускаме регионалното измерение. Пропускаме регионалното измерение. Много е важно въпросните предприятия да е, наемат на работа до 40% от лица, които живеят на място. Аз разбирам, че 51% от доходите им трябва да бъдат изплащани на общността. Трябва да опазват и околната среда. Е, това трябва да бъде от полза за обществото. Каква е целта на социалните предприятия? Това са предприятия, е, които трябва е, да наемат лица с физически недък е, или които са в неблагоприятно положение от гледна точка на образованието си, лица, които търсят закрила срещу посегателства срещу личността им и защо представители на групи от обществото, които са в най-неблагоприятно положение. Е, и изобщо те трябва да получат подкрепа чрез дейността на социалните предприятия. Тук е, трябва да направим основна разлика между социални услуги от една страна. Е, примерно, като услуги, аз предлагам на клиентите си извършване на определена услуга. Клиентите могат да приемат или да не приемат моите условия. От друга страна, има социални предприятия и е, тогава е, предприятието извършва дейност с цел печалба. С други думи, вече не говорим за клиенти, а за лица на трудов договор. Възниква трудовоправни взаимоотношения между дружеството и лицето, което ги найема. Така че е, лицето на трудов договор допринася за дейността на дадено предприятие, а от друга страна това предприятие получава известни данъчни облегчения така че е, така се улеснява присъствието на пазара на труда на определени лица. В родината ми, в Чешката република, е, нищо не е регламентирано. Ние разполагаме с европейски социални фондове, които се отпускат при определени условия, но условията, за които аз говоря в момента, са различни. Е, е, от една страна е, се подкрепят предприятия с идеална цел. Нека да кажем какво означава предприятие с идеална цел. Те предлагат услуги, но от друга страна има е, вещи лица или експерти, които правят конкретни предложения и които предложения са от практическо естество. Е, според мен трябва е, в е, възможно най-голяма степен да използваме европейските фондове в Чешката република на местно ниво ние оказваме подкрепа на хора, които страдат от недък или хора, които са изключени от обществото. Тоест, в социалната сфера се прилага активна политика по заетостта. Оказваме помощ на предприятия, оказваме помощ на определени лица, тези деца е, са улеснени е, за да е, получат работа. В Чешката република говорим и за отдаване на държавни поръчки и съответните ведомства могат да отчитат социалното измерение на дейността на дадено дружество. Примерно, дружеството найема инвалиди. Ови, е, тези разпоредби все още не са известни е, на всички работодатели от социалните предприятия, за което можем само да съжаляваме. Ние сме създали повече от 150 работни места за инвалиди. Ние е, Работим и в рамките на различни колективи. Трябва да се прави разграничение между предприятия за социално приобщаване, в което е, има лица от е, предприятия с идеална цел, е, но от друга страна там работят лица, е, които искат да увеличат професионалната си квалификация, като крайната цел е, е да е, им се предостави възможност да бъдат наети, да бъдат наети, да бъдат наети на работа. От, в предприятията, които работят с цел приобщаване към обществото. В Чешката република те са около 40 и 50. Трябва да имаме предвид социалната интеграция, е, заетостта, инвалидите. Трябва да се предвидят е, по-големи възможности за найемане на работа на инвалиди. Е, те са в неравностойно положение, както физически, така и социално. От друга страна, не всеки инвалид разполага с възможността да излезе направо на пазара на труда, без предварително да е получил някаква подкрепа. Така че е, е, социалното предприятие трябва да се управлява на регионално ниво. Трябва да знаем, че в момента, в момента в който говорим, има много висок процент на лица, които са в неравностойно положение. Било то социално, било поради недък. Освен това, има много висок процент хора, които имат труден достъп до пазара на труда. Има много лица, които не притежават необходимата квалификация е, или са прекалено квалифицирани, което също е препятствие пред достъпа на пазара на труда. В е, Чешката република ние взимаме мерки, за да могат е, е, работодателите да улеснят първото наймане на работа на подобни лица. Ние също им оказваме финансова подкрепа защото трябва ние авансово да изплатим средства, които в последствие се компенсират с средства от европейски фондове, които пристигат с закъснение. Сега, имаме предвид и социални работници, е, лицата, които работят в сдружение с идеална цел е, всички те могат да попълнят празнината между света на предприятията и света на образованието. Социалните предприятия могат да бъдат и данъчно насърчени. Е, те носят социална отговорност. Социалните предприятия е, би трябвало да са или са първите, които е, често трябва да правят постъпки пред административни органи на местно или на регионално ниво. Как точно става това? Организации с идеална цел или социални предприятия? Е, ето тук на графиката виждате във виолетово. Е, е, виждате тези, които търсят работа или съответен отрасъл от економиката, какво липсва? предприятията, а понякога и клиентите трябва да разберат, че има социални предприятия и че тези социални предприятия е, са в по-различна позиция спрямо пазара на труда. Това е много важно разграничение и е, ние смятаме, че държавната администрация е, може да привлече вниманието върху този факт, е, може да предостави информация, може да действа. Това е което мога да кажа. В заключение, през последните 4 години успяхме да обединим около 400 члена, създадохме стотици работни места за инвалиди в Чешката република председателя. Някой иска ли да вземе думата? Госпожа Рагнер. Благодаря, господин председател. Да, няколко въпроса. Имам въпрос към господин професор Фичи за добавената стойност на тези предприятия. Смятам, че това е много важно. Вече имаме опит заедно с европейските фундации, с европейската финските фирми, а, европейски дружества, нещата не са лесни. Искам да видя къде е общата точка. Можем ли да имаме една такава перспектива, много простено европейско а, предприятие? Бихте ли ни обяснили, защото ето имаме вече такива коопера... Е, е, кооперации на европейско ниво и е, си дадохме сметка, че въпреки желанието ни на, за модернизация, трансграничният характер е много важен. къде е а, добавената стоеност. И още нещо. А, намерих а, много интересно в изказването на нашите, нещо много интересно в изказването на нашите гости. Много често е трудно да се промени юридическия статут, но а, едно такова, една такава промяна понякога изисква иновативни решения. Вие говорихте за различни категории и говорихте за четвърти сектор. За какво става въпрос? Миналата седмица в Страсбург, в пленарна зала, говорихме за директивата за правата на а, акционерите. Голям брой изменения ще се появят те първа. И е, съответно те трябва да доведат до възможността предприятията да осъществяват печалба, но да наложат граници. И да спазват много ясни правила. С предложението, което вие формулирахте, какво може да се случи с сертификацията, защото ще имаме тези а, предприятия, едно предприятие е Хикс, примерно, и едно друго предприятие. А, и второто предприятие ще спазва правилата, първото не. А в Европа, нали, целта е да имаме добри предприятия, такива, които държат на социалния характер и на добруването на всички. Това, което искам да знам е какво ще се случи, ако примерно има сертификат, дали няма да се сблъскаме с същите проблеми, а, каквито вече сме имали. Разбира се, надяваме се предприятията да си поставят цели. Но въпросът е как да ангажираме цялото население. Може би ще трябва да адаптираме националното право. Какво мислите вие? Как да фиксираме правилата без да, а, без да допуснем дискриминация? Понякога е много трудно, дори повече от много трудно, на местно ниво да се ангажират хората. Например, една жена иска да работи, но няма кой да й гледа детето. Когато се живее близо до границата, знаете, че примерно от другата страна на границата може да се плаща по-малко за същата работа, да не стане така, че да създаваме дискриминация. А, моля ви, бъдете кратки при въпросите си, защото а, вече трябваше да сме започнали втората част на изслужването. Господин Машталка. Дякую, пане председател. Аз съм дични всем нашим... Благодаря, господин председател. Благодаря на всички оратори за коментарите. И очаквам да можем да продължим и съвместната разискване с комисията е, е, по заедостта. Ако правилно ви разбирам, тези компании имат нужда от местен контекст. И искам да попитам, възможно ли е тези компании да функционират добре без хармонизирано европейско законодателство. И а, въпросът ми тук е, възможен ли е економическият и социален аспект, който се изразява в статистиките, а, да бъде достоверен? А, благодаря. Е, благодаря. Аз се изказвам от е, името на НП. Господин Бекер, за съжаление, не може да участва в това изслушване, но ме моли да задам четири въпроса на експертите. Мисля, че някои от нещата вече бяха повдигнати, но искаме малко повече подробности. Каква разлика виждате между социалното предприятие и солидарното предприятие? какви са целите на тези два вида предприятия? По-нататък, каква е социалната роля, която може да се играе от частни предприятия, но в публичната сфера? И накрая, виждате ли други варианти, освен създаването на този специфичен статут, за да се гарантира устойчивостта на такива предприятия в Европа. Благодаря. Господин Лопес. Благодаря, председателю. Няколко въпроса имам след е, твърде интересните изказвания на експертите. Първият ми въпрос отражението на различното законодателство, за което говорихме, т.е. в различните държави. Казахте, че има 19 различни режима на национално ниво. Въпросът ми е следния. Може ли да се изчисли настоящото отражение на това различно законодателство, за да можем после да решим кое ще е най-подходящо за европейската рамка? И има ли а, е, някаква диференциация именно в тези отражения? Ако видим, че има а, е, такъв различен ефект или различни последици, би било интересно да го разберем. Защото опита на различните държави с тяхното различно законодателство е, вече сигурно представлява сериозна експертиза и то е доста разнообразна. Вече можем да преценим нещата. Разполагаме вече с определена база данни, ако мога така да кажа. И, и, и кое е онова, което поощрява този вид предприятия? Това е първия ми въпрос. Второ, ние трябва да дадем становище по този доклад. Това ни е работата. И вече се каза, знаем ли как подробно какво отражение има регулирането върху този вид предприятия? Говорим за нормативните уредби. Нормативната уредба има ли пряко влияние или непряко върху пазара на труда, интеграцията, борбата срещу дискриминацията, във връзка с най-уязвимите групи, разпределението на богатството, потребителските правила. И възоснова на този натрупен опит, вие бихте ли препоръчали директива или по-скоро други правни механизми на европейско равнище? И накрая, всеки път, когато говорим за специфично законодателство за пазарите, се ни се казва внимавайте, защото може да има риск от изкривяване на пазара. Сигурен съм, че вие можете да направите коментар по тези точки. Благодаря. Господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, позволете ми да благодаря за представените ни презентации във връзка с статута на социалните предприятия. Неоспорим е фактът, че през последните години те набират все повече популярност, въпреки пречките пред тяхното съществуване. Истина е, че социалните предприятия представляват един изцяло нов бизнес модел – допринася съществено за създаване на повече заетост в Европа. По данни на Европейската комисия от 2013 в Европейския съюз има повече от 2 милиона социални предприятия, които дават работа на приблизително 14,5 милиона души. Цифрите към днешна дата вероятно са още по-големи. От друга страна обаче предизвикателствата, пред които тези предприятия са изправени, са огромни. В това число липса на разпознаваемост, липса или недостиг на финансови средства, както и неясна и разпокъсана правна рамка. В някои държави членки дори липсва каквото и да е правна уредба или дори дефиниция от тяхното, относно тяхното съществуване. В тази връзка смятам за изключително важно да бъде внесена яснота в правния мир относно тяхната юридическа същност, като по този начин ще се улесни и тяхното бъдещо развитие. И в тази връзка искам да задам един въпрос към професор Фичи. Като една от основните препоръки в изследването изтъквате възможността за частично хармонизиране на законодателството относно тези предприятия. Смятате ли, че едно такова частично хармонизиране ще доведе наистина до желани резултати, като оставаме на страна вероятността този подход, както вие смятате, да се хареса повече на държавите членки? Благодаря ви. Uh, thank you very much. The last uh, question from uh, Madame Bergier. Председателя, благодаря ви. Последния въпрос, госпожа Вержия. Ако обичате, бъдете кратка, защото нямаме време. Защо? Защото съм първата жена, която се е изказва ли, господин председателю, искате да съм много кратка? Извинявайте, това не е много уместно. Първо искам да поздравя инициативата на комисията, защото наистина този въпрос очакваше някакво, някакъв дебат. Изследването, което е поръчано, наистина е много добър начин да отговорим на очакванията. Самата комисия е определила социалното предприятие в Social Business Initiative – това е оператор на социалната економика и основната цел е да има някакъв социален ефект, а не печалбата. И както вече се чу тук от колегите, е, засилва се през последните години това явление. И затова и се работи все повече по тази тема. Социалните предприятия през последните години са създали много работни места и така доказват, е, че е, могат да се съпротивляват на кризата, както се казва и в Европейската комисия. Не се тръгва от нулата и това е доказано в е, изследването. Да, имало е неуспешни е, опити и хубаво е, че изследването именно ги разглежда. Аз бих искала да работим в по-алтернативното ви е, предложение, господин Фичи. Е, и как да разберем по-добре разликата между правната форма на предприятието и специфичния статут. Доколкото разбирам, вие предпочитате обща рамка, която да позволява самостоятелност на националното право. Ние знаем, че когато се работи по такива проблеми, основното предизвикателство е принципа на, за субсидиарност и е, волята на държавите да си запазят е, спецификите на структурите в е, тази област. И мисля, че това е трябва да стане ясно. Ако искаме да запазим този потенциал на новаторство на този сектор, Мисля, ще да разберем малко по-добре по какъв начин наистина да вървим напред и аз като вас бих привилегировала втория вариант, ако е необходимо. Um, thank you, thank you Благодаря. Надявам се госпожа Вержия да се съгласи с мен, че госпожа Регнер също е жена. Благодаря ви. Проблемът е, че вече закъсняваме и а, ще трябва да накараме гостите да отговарят за една минута или просто ще дадем думата и на другите двама оратори и просто ще приключим с въпроси и отговори. А, просто нямаме, нямаме достатъчно време. Преводачите ни отпуснаха 10 минути повече, но само толкова. А, съжалявам за това положение. Окей. Okay. Е... Добре. Нека да дам думата на Хуан Антонио Педре де Рутос, на мреж... председател на мрежата Социална Европа. Колко минути ще има? Максимум 10 минути, но ще ви обичаме, ако да <laughs> се съкратите до 8. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar la oportunidad. Благодаря ви. Първо искам наистина да благодаря за тази възможност да споделя с вас нашия анализ и нашето предложение по изследването на господин Фичи за изработването на такъв статут за тези предприятия. Ние мислим, че този дебат има ясно отражение върху този сектор. През 2011 година беше въведен статута за социално предприятие в Европа и от тогава следим тази инициатива отблизо. Определят се социалните предприятия е, като е, основни фактори за социалната економика. Това са предприятия, които предоставят социални услуги и социални стоки на уязвими групи и така подпомагат, например, възрастните хора, уязвимите, е, хората с увреждания, услуги за професионална ориентация, професионално включване и тази инициатива имаше незабавен ефект. Възоснова на тази инициатива Комисията през последните години възприе известни мерки за благоприятстване за финансиране на тези предприятия. Това наистина улесни и известна нова нормативна рамка. От тогава всъщност провеждаме размисли за такова социално предприемачество. Признаваме положителните аспекти на тази инициатива, но мислим, че това представлява само една малка част от социалната економика. Обхващат се само тези предприятия, които, например, се занимават с професионална ориентация или с услуги за уязвими групи. Само тези предприятия всъщност са засегнати от мерките на комисията и това ограничава развиването на този модел на социалното предприятие в социалната економика, защото социалната економика всъщност е съставена от много други различни видове е, предприятия, които имат и економическа дейност, е, това могат да бъдат и неправителствени организации и така нататък. Когато се говори за социална економика, се говори за най-различни е, размери на предприятията. Могат да бъдат малки предприятия, могат да бъдат стартъпи. Това са предприятия, които споделят някакви общи характеристики, които дават място за един модел на предоставяне на услуги на хората. Искам да кажа, че инициативата в крайна сметка е създаде голямо объркване и господин Фичи го каже, защото се намесиха много различни термини. Социално предприемачество, социална економика, социално предприятие. За мен това объркване беше отрицателно и по някакъв начин ни обърква, като се прави амалгама с цялата социална економика. Възоснова на казаното, ние мислим, че са необходими две неща – ясна концепция за това какво е социалната економика и тази концепция да се споделя от всички е, европейски инстанции, в частност Европейската комисия, за да не се ограничават е, е, техните мерки. Пак ще кажа, социалното предприятие е само една част, макар и сериозна част, но една част от социалната економика. За това трябва една европейска политика за цялата социална економика, за да може да се възползваме от целия економически потенциал и да поощрим този вид предприятия. В комисията бяха предприяти тези мерки след дълги години размисли. Европейския парламент, благодарение на съответната си група, в която участват депутати от различни политически партии, се произнесе вече в полза на тази социална економика. Има резолюция, приета през 2016 година, с която се иска от комисията план за действие – на европейско равнище, за да може да се освободи целият този потенциал на всички тези предприятия за повече растеж и устойчива економика. Това също беше предмет и на становище на економически и социален комитет. Говори се за известен брой предприятия с цел социално предприятие в по-широк смисъл. Целта е ценностите на социалната економика да бъдат насърчени и през 2016 година, през юли, именно този комитет поиска включване на този въпрос в програмата на комисията. Последните три европейски конференции се отнасяха до търсенето на, в Европа на такава дейност. Няма да говоря за първата в Рим, но втората конференция в Люксембург. Там Европейския съвет утвърди един исторически документ под люксембургско председателство. Ставаше въпрос за това, че се създаде пътна карта, която определя принципите на социалната економика, залегнали още в доклада на парламент от 2009 година, доклад на Патриция Тоя. Този документ беше подкрепен, имаше и неофициална група от 6 правителства, сега вече са 11 правителства и техен приоритет е социалната економика в различните политики. През ноември 2016 в Братислава социалната економика се определи като ключов момент за предизвикателствата в света. Всички тези държави искат от комисията инициативата за социалното предприятие да се усъвремени е, чрез въвеждане на нова нормативна уредба. В този доклад на експертите са записани всички предложения от сектора и съответно се подчертава отново значението на социалната економика и в нея на социалното предприятие. Тези социални предприятия се вписват в европейската економика и имат много сериозно значение за правната рамка на тези предприятия Професор Фичи го спомена също в доклада си. Основната препоръка е комисията наистина да въведе такъв план за действие за социалната економика и социалното предприятие. Подкрепяме тази идея за план. Защо? Защото трябва такава европейска политика за цялата социална економика, т.е. за повече от 2 милиона предприятия и такива организации – това са 10% от европейските предприятия според числата на комисията. Тоест 14 милиона и половина от европейците работят в тях. Това е 8% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, съгласно данните, с които разполагаме. Има различни фундации, асоциации, предприятия, неправителствени организации, финансови, етични институции. Има и национални организации в Белгия, Франция, Италия и Испания за социална економика. Комисията поддържа постоянен диалог заедно с съответната група в парламента и именно в тези рамки се насърчи европейска политика за социална економика. В управителния съвет на нашата организация бяха представени 6 стълба на социалната економика, както и 34 действия, които трябва да се развият. И в заключение бих казал, че за да се консолидира европейската политика за социална економика има един приоритет първо трябва на европейско равнище да се установят характеристиките, които определят тези предприятия. Говоря за характеристики, не за определение. Оставяването на тези съвместни характеристики, които трябва да се спазват от едно социално предприятие, за да се счита то част от социалната економика. Мисля, че това е от съществено значение, за да може да се определи такава политика и ако искаме да координираме дейността на държавите членки и на европейските институции. Ние предлагаме Европейската комисия да работи по незадължителен, необвързващ е, документ, в който да се установят тези характеристики, така че всяка държава членка да може да определи собствената си нормативна уредба и собствения си модел възоснова на тези основни е, принципи, така че на европейско равнище да има такива предприятия, които да отговорят на тези критерии. Вече се каза, критериите са определени от е, хартата за принципите на социалната економика. Трябва отново да се върнем на тях. И е, законите на социалната економика в Португалия, Франция, Испания и така нататък. Трябва да се вдъхновим от всички тези закони, за да можем да създадем такъв модел в полза на е, европейците. И дори и те да създават печалба, това да не бъде основната цел, а по-скоро преразпределението на богатствата между хората, които работят в тях или изобщо обществото. И така да се подобри и нивото на живот по места. Това е модел на предприятие, който се развива много силно и както вече е записано в един доклад на парламента, това допринася за качеството на живота, включително на уязвимите групи, за засилването на демократичните процеси. Това позволява и економиката да бъде по-устойчива, която да благоприятства социалното включване и се основава а, на а, тези демократични принципи. Ние ще се опитаме да направим всичко възможно отражението да бъде изключително добро за цялата социална економика. Благодаря ви. Благодаря ви. Вие бяхте много концентриран. Разбирам ви. Жалко, че не разполагате с повече минути. Сега давам думата на професор доктор Йосеф Курхен, който е професор по социология в е, е, Донал университет е, в град Кренс. Разполагате с 10 минути за изказването си. Имате думата. Първо, благодаря ви за любезната покана. Мислих си какво мога да кажа първо като социолог и второ като експерт по социална иновация. Е, това е нещо много близко до социалното предприятие и до социалния бизнес, но не съвпада напълно. И е, за това диапозитив, ако обичате. Е, следващия. Следващия, ако обичате. А, да. Ама няма ток. не са в е, възможно най-добър вид, но все пак е, четете. Е, да, работи. Работи. мислех да помисля как социалната економика ще се впише в цялостното общество. И мислех да предложа заглавие социална економика, която премоства секторите в обществото. В социологията ние изхождаме от теория за системите, според която има четири сектора първо правото, което управлява стабилността и промяната и според е, която хората трябва да могат да живеят в справедлива среда, по силата на справедливостта. Втория сектор е стопанството. То допринася за еднородността на обществото и приемствеността в него, чрез различни приспособявания към ресурси, към искания, към промени в е, търсенето и така нататък. Като основната цел би трябвало да бъде и обикновено е благосъстоянието. Благосъстоянието. Остава третия сектор културата тук, тук е, най-долу е, там е, се тълкува смисъла, допринася за смислен живот. Четвъртия сектор, на който ние се спираме, е политиката, а именно определяне на целите и гарантиране на живота като цяло, гаранции в е, много широк смисъл, е, гаранции на работното място срещу тероризъм, е, социални осигуровки и така нататък. В такава рамка, ако погледнете секторите, които ние обичайно разграничаваме, както каза господин Мислер, не четвъртия, а първия бизнес сектора или публичния сектор, държавата или гражданския сектор, обществото, включват социалната економика. Сектора, при който има печалба, там се работи за печалба, докато сектора на гражданското общество обикновенно е, не се стреми към печалба. При частния сектор имаме е, съревнование, докато в третия сектор типичното поведение е сътрудничество. В публичния сектор е концентрирана власт е, в ръцете на държавата и регламентиране. Между тях обаче Има различни малки кръгове. Е, това са посредници. Посредници, които допринасят е, за сътрудничеството между първия и втория сектор, а именно е, со... организации, които представляват социалните и економически интереси. В Австрия ги наричаме социално партньорство. Не мога да ги посоча но отгоре има знак. Ние разглеждаме това сътрудничество между секторите от посредници е, като е, правене на економика е, тристранно. И в социалната економика се спираме и на публичния сектор, но и на частния сектор. И за това предлагам едно, една промяна е, с задна дата. Е, трябва от е, правене на политика тристранно да се предвиди система за правене на политика, която включва четири различни партньора. Може би това е сходно на това, което вие споменахте. Е, четирите сектора. В последствие си зададох въпроса какво би било социалното предприятие. Е, то има няколко ясни характеристики и може би е добре да се обсъдят. Първо, е, предприятие за социална печалба. Е, трябва да избегнем клопката за идеална, на идеалната цел. На идеалната цел. Защото определени предприятия се задават въпроса как да използваме печалбата. Може печалбата да се реинвестира за устойчив, устойчив растеж на предприятието или печалба за нетите лица. И е, социалното предприятие може да стане модел за социално-инновативен бизнес. И третата част може да отиде за допълнително финансиране за предварително избрани социални цели, които са извън обичайния предмет на дейност на предприятието. На второ място трябва да подчертаем, че е, това изслушване в Европейския парламент е чудесна инициатива. Е, всичко трябва да се основава в е, максимална степен на европейско ниво, е, защото така се издигаме над всички национални различия. Но все пак трябва да има някаква национална проверка имаме различни типове, изобщо много е трудно да се работи. Много е трудно да се работи при такова разнообразие. Е, първата промяна е Европейското социално предприятие трябва да бъде съобразено с економическата политика, с политиката спрямо пазара на труда, като се създаде нещо като екосистема за социална економика. И е, след това трябва да улесни, е, да подобри системата на социалното благосъстояние, на социалното благоденствие. Има и допълнителен аспект въпросът на господин Бекър. Разбира се, че е, социални въпроси като здравеопазване и образование са области, е, където социалния бизнес трябва да работи по-целесообразно и на второ място да се улесни потенциал за пионерство на нови елементи. Отвъд е, системата на социалното благосъстояние трябва да се предвидят допълнителни черти, е, е, социални сфери, като технологиите, как да се използват те при е, различните понятия и нужди на различните хора, промени в климата, управление на енергията и прочие, в всички случаи това предвижда пълно сътрудничество на всеки вид социално предприятие с други предприятия, с държавни ведомства и органи и с останалата част от гражданското общество, е, включително и организации с идеална цел. Председателката благодаря много, доктор Курхен. Беше много интересно да чуем това, което казахте. Казвате, че това е един нарастващ отрасъл. Е, Затова за нас е много важно да организираме срещи като днешната и семинари. Сега давам думата на господин Машталка. Искате ли да добавите нещо за две минути преди да закрием днешното заседание? Имате думата. Я е, е, съм... Вздам ради и слово. Благодаря. Ще се огранича в изказването си. По-скоро искам да чуя отговори на въпросите от... Така че просто чакам да научим експертите. Благодаря. Да, в оставащото време, скъпи гости, ще се моля ви, опитайте се да отговорите бързичко на въпросите към вас. В 6.40 ще останем без превод. Да, почти е невъзможно да отговоря на тези въпроси. Така че мога да спра до тук. Възможността от такова законодателство е нещо, което се дължи и, и зависи от законодателите. Европейският парламент вече е започна проучване, поръча го, което всъщност показва значимостта на тези предприятия, социални предприятия в този сектор в Европа. Всички европейски институции подчертаха нуждата. Понякога и аз го взимам за даденост, поне така мислех преди да започна работа по темата. После трябваше да дам препоръки за начина по който а, трябва да се изгради статут на социално предприятие. И аз го считах за а, много важен. Идеята да се има по-лек статут, който да зачита всички култури в Европа, е най-добрата. Но как да го направим? социалните предприятия, това е, социал... е правен статус. Правен статут, който удовлетворява най-много нуждата. И то е, отива към държавите членки. Има най-различни форми може да бъде форма на кооперация, може да бъде друг статут. <laughs> Как да го направим? Обаче трябва ни а, още едно изслушване, за да мога да представя идеите си. Но това може да бъде добра дискусия в бъдеще, за в бъдеще. Благодаря. Други желащи да вземат думата? Благодаря. Ще се опитам да бъда кратък и да отговоря на въпрос на госпожа Рейгнер. Относно сертификацията, правилата, които се прилагат за всички компании в кон... с корпоративната отговорност. Вярно е, че законодателите искат всички компании да зачитат тези социални и екологични изисквания, но и там си има ограничения може да постигнете до някъде нещо с тези изисквания, за, законови изисквания, но това, което е важно при сертификацията е, че може да има един вид награждаване на компаниите, които е, действат отговорно и то награждаване от страна на обществото. Това ще бъде един вид етикет за тях и ще ги насърчи да правят повече. И ще им даде економическо предимство. Репутация, позиция на пазара, те ще бъдат считани за добри компании. Някой друг? Нека и аз да се опитам да отговоря на кратко. Какво е социално предприятие? Дефиниция. Бих казал социално отговорно. Социално отговорна кооперация, която участва на пазара на труда и възоснова на тази конкретна дефиниция, евентуално да видим как можем да осигурим подкрепа на тези предприятия, защото всичко останало проистича от там без регионална подкрепа, без подкрепа от националните правителства. Знаете какви са проблемите на тези групи. Те имат нужда да дефинират всичко в националните си законодателства. И или ще плащаме за тия социални услуги чрез наукоплаците или просто ще създадем възможност за предприемаческа дейност на тези предприятия. Благодаря. Аз имам коментар. Явно не такъв е случая. Мога ли да благодаря на всички наши гости за това, че бяха тук с нас днес. И искам да благодаря на заместник председателя и също нека да обявя за, ком... за юридическата комисия, че господин Машталка, точката на господин Машталка 10, 18 поправя се председателят, която днес не можахме да разгледаме, ще бъде разгледана утре след гласуването. Благодаря за присъствието. Thank you very much.